aufgenommen. Възобновяваме заседанието. Протоколът от е, вчерашното заседание е вече разданен. Има ли забележки по този протокол? Очевидно няма. Приема се. Госпожи и господа, първата